Е, е, уважаеми евродепутати, ние очакваме с нетърпение сътрудничеството и с, и с вас по тези много важни въпроси. Благодаря. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Следваща точка в дневния ред е докладът на господин Фернандеш, зелена книга на Комисията за управление на биоотпадъците в Европейския съюз. 4 минути за докладчика. Благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, първо бих искал да изкажа благодарност на всички онези, които е, направиха възможно написването на този е, доклад. Доклада беше прият с 55 гласа за, 3 гласа против и нито един въздържал се. Благодаря за вашето участие. Само благодарение на него този доклад стана възможен. Бил, бил отпадъците представляват 30% от всички домакински отпадъци, 100 милиона тона годишно. Не бива да забравяме, че тези отпадъци а, произвеждат повече от 69 000 тона парникови газове. Това е втория по големина източник на парникови газове след промишлеността. Поради тази причина е важно да гледаме на биологичните отпадъци като на ресурс, който може да бъде използван. Трябва да се използват всички възможности. Но, за съжаление, Днес много биологични отпадъци попадат на сметищата. Имаме много разнообразно законодателство с най-различни текстове в най-различни законодателни актове, които се нуждаят от хармонизиране. Имаме нужда от един законов текст, който е ясно да описва какво ще правим за бъдеще с биологичните отпадъци. За това е важно да се създаде специална директива, която създава освен това и правна сигурност за частните и публичните инвеститори. Разбира се, трябва да се отчетат регионалните особености, трябва да се спази принципа на субсидиарност, да е основополагащ. Но с този доклад Нашата цел е на първо място да предотвратим произвеждането на биологични отпадъци, защото най-добрият отпадък е този отпадък, който изобщо не се а, произвежда и който изобщо не попада на сметището. За целта е необходимо да се мобилизират публичните ресурси и да се използват примерно а, а, градините, а, които произвеждат много биологични органични отпадъци. Тези градини за в бъдеще трябва да се разглеждат като място, на което може, могат да се отстранят биологичните отпадъци. По подобен начин изглеждат нещата и с опаковките. Много а, от отпадъци от е, опаковки се е, изхвърлят на сметищата. За целта е, населението трябва да се, трябва да се повиши чувствителността на населението, за да не попаднат отпадъците от опаковки на сметищата, а да се рециклират. Защото по този начин ще бъдат създадени работни места за същото е, количество, за което при рециклиране биха създадени 25 работни места, при изхвърляне на сметища биха били създадени 10 работни места. Трябва да предотвратим и замърсяването на почвите, което може да стане с засилено компостиране и едновременно с това можем да произвеждаме биоенергия. Важен за нас е резултата, когато говорим за а, компост. Трябва да се проведат научни изследвания, за да можем да приложим иновативен подход. Важно е това да стане част и от стратегията Европа 2020. Настоящия доклад е амбициозен доклад, водещ в тази посока, който обаче е и реалистичен и цели да бъде създаден един системен подход, който да отчита и регионалните особености. Това трябва да стане задължително, ако успеем да създадем подходящите условия. Нашия доклад, както казах, е амбициозен, но и реалистичен. Господин Калиновски, Кели Табаджи в рамките на процедурата за спонтанни изказвания. Господин Калиновски е първия. Докладчик една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин докладчик. Аз мисля, че биологическите отпадъци не са проблем. Те не са нещо, което замърсява околната среда и влияе отрицателно върху економиката. Ако можем да използваме вторичните продукти по ефективен начин, можем да произвеждаме енергия, която да се използва за економическия растеж, също така да се сложи край на климатичните промени и на влушаване на състоянието на почвата. Разбира се, ние имаме нужда от съответната инфраструктура. Без нея нищо не може да стане. Също така са необходими и стимули, така че фирмите да използват тези възможности, т.е. трябват ни пари. Това обаче ще доведе до по-добро качество на живот на гражданите. Господин Кели, една минута. Най-напред искам да поздравя господин Фернандес за неговия доклад. Той е изключително навременен гражданите и Европейския съюз започват да разбират за какво става дума, когато се говори за климатични промени и за това какво могат самите те да направят. Трябваше да мине много време, за да се осъзнае това нещо, само че виждаме, че и в самите училища в моята страна все повече училища слагат зелено знаме. Мисля, че трябва да продължим с усилията за разясняване на ползата от рециклиране. Фермерите също така започнаха да осъзнават какви вреди нанасят торовете. Дойде момента да помогнем на хората да разберат, че могат да дадат своя принос – за използване на анаеробното разлагане. И също така има възможност да се създават и работни места чрез рециклиране и компостиране. Аз искам да поздравя господин Фернандес. През 2007 година ние приехме доклад за биогаза. Аз познавам темата, тъй като участвах в е, създаването на този доклад. Селското стопанство и околната среда вървят ръка за ръка. Ето, е, тук искам да изразя известно несъгласие с докладчика. Не бива да забравяме, че растенията и животните произвеждат биогазове. През 2007 година ние говорихме за производство на биогаз и поискахме комисията да предвиди средства за производство на биогаз. Моят колега Калиновски каза нещо много важно за компостирането. В доклада се говори за компостиране и за това, че Европейската комисия трябва да подпомогне компостирането. Това би било добре от екологична, от сълскостопанска гледна точка. Това са изключително важни стъпки, които можем да предприемем за новите държави членки. Да не забравяме, че там има конкретни страни при, по отношение на биогаза, компостирането, така че не забравяйте, че новите държави членките си имат свои особености и специфика. Господин Оленичък, една минута. Благодаря, господин председател. Бих желала да се присъединя към поздравленията, изразени от колегите към докладчика. Това е много важно, защото проблемът на разделянето на отпадъците не е решен както трябва до този момент, не само в Польша, но и в целия Европейския съюз. Ние не се справяме добре, а по разделянето на отпадъците не можем да използваме биологичните отпадъци както трябва. Има толкова много възможности пред нас. Например, инсталациите за биогаз трябва да получат подкрепа в целия Европейски съюз с финансиране от регионалните фондове, но аз мисля, че те също така би трябвало да бъдат подкрепени и на местно равнище, защото, например, те могат да се използват за генериране на електричеството, тъй като това е едно много економично средство. Благодаря, господин председател. Този доклад беше много добре изготвен. Искам да поздравя докладчика. Много приятно съм изненадана от а, това, което се казва, че ние трябва да имаме общество с правилно рециклиране и вторична употреба. Съгласна съм, че трябва да имаме задължителни елементи в тази политика. Трябва да имаме необходимата политика, за да може да се накарат държавите да инвестират в рециклирането и повторната употреба. Именно за това тази, се изготви тази директива. Наше задължение е да се предостави една амбициозна а, и дълновидна реакция на а, този документ, за да може да се подобри политиката за отделния, от, отделната държава. Госпожа Гренинген, една минута. Благодаря и аз също бих желала да поздравя, на господи, да поздравя господин Фернандес. След като прочетох доклада, смятам, че той е един всеобхватен доклад по всички въпроси, свързани с биоотпадъците, с сметищата, компостирането, всичко това е отразено. И много съжалявам, че аз трябва да кажа, че не съм съгласна с едно нещо. Той а, говори за задължително разделно събиране на отпадъци. Аз съм против това по а, принцип, поради принципа на субсидиарност. А, защото в много държави има високотехнологична и автоклавна техника на събиране на отпадъци. Това поставя този европейски регламент в най-лошата възможна светлина. Призовавам комисията да запази позицията и да се противопостави на призиба за задължително събиране. Аз споменах имената в началото, за да може, ако някой не изпълнява, изпусна, ако някой е изпуснат, да вдигне ръка. Аз споменах имената и ако нямаше колеги в, включени в този списък, те нямат право да се изкажат. Господин Борис, имате думата. Благодаря, господин председател, за великодушието. Благодаря и на докладчика за, този важен доклад. 30% от биологичните отпадъци могат да се използват при компостиране. Разбира се, имаме нужда от съответната и материална база. За в много страни, особено в Централна и Източна Европа, тази материална база не съществува. С други думи, трябва да се помогне на тези страни. Това е най-естественият начин а, за боравене с биологичните отпадъци. Необходимо е, според мен, да се използват биологичните отпадъци за производство на енергия. Има такива съоръжения в Дания и те се използват за производство на електроенергия. Мисля, че в финансовите перспективи за следващите години трябва да се предвидят такива средства. Господин Шефкович от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Фернандес за доклада му за биологичните отпадъци. Искам да благодаря и на членовете на комисията, които дадаха важен принос. Както знаете, господин председател, на 18 май комисията прие съобщение за бъдещите стъпки в управлението на биологичните отпадъци в Европейския съюз. Към това съобщение има анекс, в който са изложени технически анализи на мерките, които могат да се предприемат в областта на биологичните отпадъци в Европейския съюз и отделните държави членки. В подготовката на това съобщение нашите служби следиха внимателно дебата по този въпрос в Европейския парламент. Мисля, че е много хубаво това, че постигнахме подобни общи заключения, че има, а именно, че има какво да се направи в тази област и че резултатите са много положителни. Съгла... Съгласен съм, че ключът към успеха е по-доброто изпълнение на съществуващото законодателство, особено в областта а, на сметищата и депонирането на отпадъци има различия между отделните държави членки. Необходимо е да направим допълнителни анализи по линия на принципа на субсидиарност. Много един от. Е, тук се спомена няколко пъти, че ни трябва директива, една отделна директива може би няма да даде най-добрия резултат. Можем да променим нещата, като използваме съществуващите инструменти. Могат да се определят критерии за производството на висококачествено компостиране, като се използват съответни процедури, като се анализира жизнеността на определенето на минимални стандарти за използване на биологичните отпадъци в селското стопанство и анализ на възможностите за приемане на цели за разделно събиране и рециклиране на биологични отпадъци. Аз мисля, че ние можем да отговорим на исканията на парламента чрез пакета предложения и, съм го... и се радвам, че сте готови за сътрудничество по този много важен въпрос. Благодаря, господин Шевкович. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Следващата точка в дневния ред е докладът на господин Оленичък, Европейската стратегия за региона на Балтийския.